Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on reprend nos travaux. Добър ден, колеги, нека започнем работа. Започваме. Allez, notre commission a décidé d'organiser aujourd'hui. Ста комисия реши днес да организира днес и утре едно публично изслушване за пакета за мобилност. Това изслушване ще бъде в две части. Днес започваме с четирите предложения, законодателните, връзка с вътрешния, вътрешния пазар. А утре ще разгледаме предложението за плащането по пътищата. Този пазар на транспорт е изключително важен за конкурентността на Европейския съюз. Имаме нужда от един устойчив, солиден, стабилен транспортен е, сектор с е, достатъчно възможности да превозва и доставя това, което се движи по сухопътния транспорт. Нашата цел на всички нас в тази зала е да гарантираме, че новото законодателство, проложено от комисията, ще подобри живота на работещите в този сектор. По този начин трябва да помогне на сектора да спазва съответните разпоредби. От тук ще бъдат разгледани въпросите за пазара, и социалните права заедно, за да можем да разгледаме ползите от е, разпоредбите за целият съюз и за гражданите в съюза. Парламентът игра изключително важна роля. Искам да припомня, че нашата, нашата работа днес и утре ще помогне за подобряване на законодателството ще, си, ще ви представя ораторите. Радвам се, че в нашата комисия са добре дошли експертите в панела. Господин Сипър от Евроконтрол. Добре дошъл. Госпожа Бертоло от Генералната федерация на сухопътния транспорт. Господин Париал, председател на секцията сухопътен транспорт в Европейската федерация по транспорта. Виждам, че вие не сте сам, заедно с една цяла делегация. Виждам, че носите знамена, само че не дайте да ги използвате в залата. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Също така, добре дошъл и на представителят на, на транспортните пред, пред, предприятия. Също така и председателят на Националния транспортен съюз в Португалия. Също така, добре дошъл, дошъл на представителя на Датската транспортна федерация, професор Подковски от Ганск. Три пъти се опитах да, да кажа тази дума. Полша. Добре дошли, колеги. Благодаря ви, че се отозвахте на поканата. Ще чуем представители на Европейската комисия. Добре. Аз ще съм много строга по отношение на времето. За всички изказвали се разполагате с 7 минути максимално, за да представите своята тема. И за да економисаме време Въпросите и дебатите ще бъдат веднага след всяко изказване. За дебата, моля, ще използвам метода на пинг-понга. За двата тура въпроси към нашите експерти. Първият експерт тур ще дам първо думата на докладчиците, вторият тур ще имат думата членовете на парламента. Във връзка с времето за изказване, моля ви, не преминавайте регламента, който предлагам, защото ще изключа микрофона. Господин Исмел Атю, искате ли да кажете? Имам една бележка по отношение на предложението, за да бъде по-ефективно то. Смятам, че няма смисъл да говорим повече от 3-3 минути и половина. И ако правилно съм видял, има и колеги, кои, на които им е отредено малко по-дълго време. Смятам, че не трябва да се надвишава това време. Ето защо а, моля да не се намалява времето, но то да се раздели, защото някои ще имат време 6-6 минути и половина 7. А моето предложение е наистина всички да а, говорим на половина. 3 минути, 3 минути и половина. Monsieur Ertug, ne vous inquiétez pas. Господин Хертук, не се безпокойте. Аз тук разполагам с, с списъка на изказванията. Няма нито един с повече от 5 минути. Най-много 3 минути и половина за всеки. И този списък за изказване е разпределен пропорционално по политическите групи. Не се безпокойте, имам списък, имам точно време. Нека да започнем първия панел. И добре, в началото. Моля ви, имате доверие на председателката на комисията. Нека да започнем нашия дебат с известно закъснение господин Жерар Шипа от е, контрол, Евроконтрол. Имате думата.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 и ще се опитам да се вместя в тези 7 минути. Благодаря, госпожо председател, че давате възможност на нашата делегация да направи тази презентация пред членовете на вашата комисия. Нашата организация е платформа за сътрудничество в рамките на правоприлагането в транспортния сектор. Това е публична организация в Бенелюкс, но се очаква да бъде независима организация съгласно европейското законодателство. Тоест ще излезем извън Бенелюкс. Люкс. Имаме 15 члена в нашата организация в момента и а, очакваме присъединяването на нови такива. Oh. Okay. Um, this presentation uh, will be short. It's about Презентацията ще бъде кратка. Става въпрос за реалното приложение на нормите в транспортния сектор в Европа във връзка с пакета за мобилността. Не от политическа гледна точка, но по отношение на правоприлагането на предложеното законодателството с внесените изменения в него. Така че, когато разглеждаме правоприлагането в транспортния сектор в Европа към днешна дата, двугодишните доклади, които получаваме от време на време от страна на комисията, показват, че сме загубили около 80% от капацитета за правоприлагане след кризата през 2008 година до момента. Тоест, загубили сме голяма част от нашите човешки ресурси. Ако разгледаме по-внимателно цифрите, виждаме, че тези, които са обучени и имат необходимата квалификация за правоприлагането на законодателството в транспортния сектор, означава, че 12 до 13 хиляди в Европа се занимават с, правоприлагане, с прилагането на законодателството в транспортния сектор. Това означава, че трябва да работим с 7 до 8 милиона търговски превозни средства, така че това допълнително осложнява обстановката. Имайки предвид, че предложенията са свързани с разширяване на приложното поле, се включват не само тежкотоварни автомобили а, и големи тежкотоварни автомобили, в бъдеще може да се включат и лекотоварните превозни средства. Това може да означава, че законодателството в транспорта трябва да бъде възможно най-ефикасно и рентабилно, колкото е възможно. Но днес прилагаме закон, законовите рамки от 20, а не от 21 век. Ще се спра на това по-подробно по-късно. 20 до 30% са измамите с тахографи. Това не означава, че всички транспортни дружества извършват престъпления, по-голямата част от тях спазват нормите и законите. Освен това има и допълнителни аспекти по отношение на измамите с тахографите. Има и едно друго явление, именно измамите с е, и емисиите. От друга страна са и шофьорите номади и компаниите пощенски котии проблем, който трябва да бъде разгледан и от гледна точка на прилагането на законодателството. Ако разгледаме пакета за мобилност, ще видим, че има законодателни норми, които се прилагат и през 2019 година очакваме интелигентните тахографии, Но все пак има много ниско прилагане по отношение на специализираната съобщителна система с малък обсък на действие. За съжаление няма задължение и за преоборудване трябва да работим с всички поколения тахографи, още първите поколения, което е много сложно в момента и ще бъде още по-сложно в бъдеще. Така че преоборудването трябва да бъде аспект, който да се разгледа. По отношение на пакета за мобилност става ясно, че има проблем и с въведения период за седмична почивка, който ще бъде въведен и по-късно. Това става въпрос и за референтните периоди, периоди да работим с аналоговите тахографи, паралелно с цифровите и интелигентните интелигентните тахографи. Като разгледаме предложението, виждаме, че става въпрос за гъвкавост и приложимост на това законодателство. Приложимостта трябва да се засили понякога правим нещата прекалено, с прекалено малък обсек и прекалено късно. Например, включването на профилите на риск в системата е добра идея, но това не разрешава проблема. Реално искаме да има прилагането на тази информация, така че да можем да си свършим добре работата. И на последния слайд, мисля, че ще се вместя във времето. Някои препоръки. Иновации по отношение на прилагането с помощта на технологиите, използването на различни системи, бордови системи, автоматичното разпознаване на регистрационни номера, съобщителни системи с малък обсек на действие, електронни документи, но трябва да сме наясно, че трябва да имаме и динамично и статично достъп до информация, нещо, което не е осигурено по, през 21 век. Това въжи и за Тахонет, просто като пример споменавам. Трябва да разработим и по-интелигентни стратегии за прилагането, например в Европейския съюз, което да даде възможност за оценка на риска и по-добро целеполагане, така че системите, с които работим, да ни помагат. Трябва да се засили сътрудничеството между различните организации, които работят в транспортния сектор в идеалния случай с нашата организация, чието говорител съм аз, но вероятно има и други канали за това. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че по-късно ще проведем ползотворен дебат с интересни въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Шипа. Сега дам думата на госпожа Бартело. Седем минути. Благодаря, госпожо председател госпожа депутат и аз представлявам първата френска организация по сухопътен транспорт. Става дума за 36 000 предприятия. В Брюксел имаме едно <clears throat> бюро и работим заедно с нашите колеги европейци. Ние сме всъщност първата организация от 2005 година, която поиска командироването във връзка с хаботажа. Имаше специален въпросник по този въпрос и получихме добра информация. Всъщност на европейско ще искаме да се въведе економическа регулация за да се намали нелоялната конкуренция, като се премахне така нареченият номадизъм на шофьорите. Ще ви представя малко схеми, които иллюстрират положението в Европа от гледна точка на е, френските предприятия. През 1993 година Виждате какво е съответните предприятия е, и превоза от е, нашата територия към, към Европа. Виждате спада след това, което показва, че се намесва много силно международния транспорт на територията на Франция и транзитно. На второ място са общо тоновете километър, които се извършват е, от е, международният е, транспорт през територията на Франция и вътре във Франция. 6,9 милиарда тон километра минават през територията на Франция. от гледна точка на международната дейност, под какъв лак работят тези предприятия. Нашата, нашия дял е не повече от 8%. Преди 20 е, години беше доста повече. Във връзка с подхода към каботажа – Нека да минем към следващата графика. С червено са показани какви, каква е дейността на предприятия във Франция под чужд флаг. Има намаление на френския транспорт с 15%, а пък международният транспорт се увеличава 5 пъти което показва, че голяма част от транспорта във Франция се улавя от така нареченият каботаж. Да, виждаме, че, че е много трудно на европейско равнище да настояваме за такъв дял, тъй като Франция не е достатъчно конкурентно способна. Това е защото пазарът е свободен. Свободен, отворен, но не всички работим при едни и същи условия. На тази графика виждате разпределението в синьо сме дали разпределението социалните вноски, а пък с червено са показани онези предприятия, които нямат социални вноски. А пък във Франция, а и в Германия изискването за социални вноски е много, много стрикно. И от тук идва разликата в конкурентоспособността. И накрая, вижте разликите в разходите за превоз и шофьори, френските шофьори в сравнение с шофьори от други държави. Няма да навлизам в полемика, но като видим, че разликата е повече от 110%, няма никаква възможност чрез международни норми да се възстанови положението. Всъщност тези цифри са офици... официални. Те са взети от националните министерства по транспорта, предоставени за Евростат, което показва, че нашият транспортен сектор във Франция е изправен пред изключително големи трудности. този фон дебата е доста разгорещена. Много често се използва думата протекционизъм. Когато се обсъжда пакета за мобилност, разбирам, че трябва да се избягва протекционизма, но вижте какви са цифрите, такива каквито са в действителността въпреки че целите на този пакет за мобилност са доста амбициозни, трябва да бъдат коригирани тези отклонения. Благодаря, госпожо Бердел. Благодаря, че спазихте времето за изказване. Господин Парио, имате думата за 7 минути. Госпожо председател, уважаеми депутати, възможност, дайте, благодаря за тази възможност. Всички предложения на комисията от нас за пакета за мобилност във връзка с социалния стъп и командироването са взаимно зависими. Ние имаме конкретни предложения. Свободното движение на стоките и хората много е важно да се спазват европейските правила. Все пак е, за нашата ете, не трябва да има дискриминация от гледна точка на заплатите. Както е казано в е, е, член 45 на договора, тези мерки <clears throat> не са насочени към пълно отваряне на пазара. Все пак нашето искане е каботажа да остане временна мярка. Всички нови регламенти, както и старите, имат за цел да улеснят контрола и да, да го насочат към измамите. Интелигентните тахографи с автоматично геолокализация, националните регистри и достъпа в реално време до всички оператори. Всички тези неща трябва да бъдат е, въведени веднага, а не през 2034 година. По отношение на каботажа, една отделна операция има възможност международните е, превозвачи да се възползват от е, товари. Затова трябва да има един определен период от съответни дни почивка извън територията в чужбина, където работят те. Няма, трябва да има достъп до съответните превозни средства от всички контролни органи в Европа. И трябва да има борба срещу фиктивните компании и онези фирми, които са чисто и просто почтенски кутии. А пък за командироването, програм, директивите и нормите в нея са ясни. Всъщност тази директива се прилага за оп- каботажа. Международният транспорт, директивата за командировките се отнася единствено за съответните предприятия. И от тук проблема Проблема не идва от сегашните правила, а от тяхното прилагане. По отношение на сегашният регламент за времето на шофиране и на почивка, тук трябва да се даде съответно гъвкавостта. И ние не разбираме каква по-голяма отстъпка може да се даде, даде на предприятието от това, което е записано. Затова всички тези промени в регламента ще се отразят пряко върху заплатите на шофьорите и върху безопасността на пътя. Връщането към държавата по происхода е каквито и мерки да си прилагат за защита на най-слабата страна шофьорите, не смятаме, че те ще могат да бъдат изпълнени на практика. Знаете много добре, че всички мерки са пряко свързани с едно друго. Така че, ако за, намалим времето за почивка, автоматично се увеличава времето за работа. И така се увеличава и времето за шофиране. Госпожо председател, на 21 този месец организираме акция в цяла Европа ще има действия на границите между Франция и Белгия, за да можем да заявим своите искания пред комисията. Смятаме, че тази акция ще бъде една от най-мащабните в Европейския съюз. Целта е да се спазват сегашните правила, а всички останали допълнителни нови разпоредби трябва да бъдат допълващи. Много често синдикалистите договарят условията за труд и плащането в съответните държави. Много е важно да се запази духа, че в момента сме в трудни времена. Но на практика съществуват две Европи и трябва да имаме кораж да го кажем. Една Европа в която тече диалог, социален диалог. А шофьорите в другата част на Европа получават командировъчни на базата на километри и там няма никакъв социален диалог. По тази причина председателят Юнкер поиска да се плаща на база на извършената работа, а не на база на теоретични фиктивни ставки. Благодаря. Нека да минем към вашия, вашият съсед, господин Лашко. Имате 7 минути за изказване. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Казвам се Ференц Лайко и съм главен изпълнителен директор на група Ваберерс. Това е водеща фирма в областта на шосейния транспорт. Базирани сме в Унгария, имаме 4000 камиона и даваме работа на повече от 5000 души, 5000 професионални шофьори. Искам да демонстрирам няколко аспекта, свързани с този пакет. Аз не съм шофьор, аз работя в компания, която дава работа на шофьори. Е, искам да кажа, че трябва да се разгледат социалните и пазарните аспекти на този пакет, тъй като сектора е напълно прозрачен. Между другото, ние също спазваме пълна прозрачност, както се очаква от една компания, която е листвана на борсата. Благодаря ви за това, че ме поканихте. Мисля, че е много важно да се говори с хората от отрасъла преди да се вземе решение. За съжаление, е, ние смятаме, че преди да се предложи пакета за мобилност, е, е, не се проведоха достатъчно много разговори. Ние смятаме, че не само профсъюзите, но и самите хора от бранша трябва да бъдат попитани какво смятат за този пакет за мобилност. Нека да демонстрирам сега важността на това предложение за сектора. Какво представлява шосейния транспорт? 71% от транспорта в Европейския съюз се извършва по шосе. Около 10% от БВП се дължи на този транспорт. Двете крайности в това отношение са България и Испания, около 13%. 65% от шосейния транспорт се случва в рамките на държавите членки. Само 35% е международен транспорт. По отношение на дела на държавите членки. 80% от националния транспорт се извършва в рамките на старите 15 държави членки, 20% от новите държави членки. А що се отнася до международния транспорт, съотношението е почти обратното. Виждате, че има разпределение на задачите и това е един баланс, който е, би трябвало да се спазва. По-настоящем ние смятаме, че правилата в сектора са добри. Те се прилагат е, на европейско ниво. Е, естествено, регулацията в отрасъла може да е много по-добра, но ще има последици от вашето предложение. Може да има увеличаване на цените. 20-30% е, това може да се види в цената на продуктите в магазините. Може да има видима инфлация в резултат на вашето предложение. Освен това ще има нарушение на веригата на доставките, което пък би довело до въздействие върху БВП. Отново казвам, това ще се случи, ако не се вземат интересите на всички заинтересовани страни. И е, не на последно място, ако се увеличи стоеността на транспорта, ще се намали конкурентно способността на Европейския съюз. Няма да говоря обаче за макроекономическите аспекти. Нека да говорим сега за времето за шофиране и времето за почивка. Настоящото предложение не отговаря на социалните интереси на шофьорите, защото няма достатъчно хотели по магистралите. Няма и достатъчно транспорт, който да им се осигури до хотелите. Няма как да им се предложат необходимите удобства. Ако шофьорите оставят камионите на паркинга без надзор, има голям риск мигрантите да направят нещо. Мисля, че това не е нещо ново. Вие сте ги виждали по магистралите. Когато Виолета Булч посети Унгария, тя призна, че няма достатъчно хотелски стаи и няма достатъчно безопасни паркинги това е голям проблем и съответно не може да се очаква нещо подобно да се приеме в сектора. Нашето предложение е да се предвидят 4 седмици максимален срок на работа. И след това трябва да се очаква от тях не да отидат в хотела, да отидат в къщи и да прекарат време с семейството си. Това е в социалния интерес на шофьорите. Ние сме унгарска компания и вероятно не се очудвате, че ние подкрепяме точно това предложение, което току-що представих. Би трябвало да има общо европейска регулация. Ние сме твърдо за нещо подобно. По този начин би имало лоялна конкуренция и по-ефикасни транспортни операции в Европа. За съжаление, в международния транспорт нещо подобно сега не присъства, не говоря за каботажи. Представете си един шофьор. Той прекарва всеки втори ден в чужда държава. И от него се очаква да спазва различно законодателство във всяка една страна. Различна регулация, различни трудови договори, трябва да се срещна с местни представители във всяка една от страните, трябва да има предварителна регистрация. От техническа гледна точка това е неразумно и е невъзможно да се случи. По отношение на 10 дни на месец във всяка една страна, смятаме, че това е нещо като едно, като, като златната среда. Уважаеми депутати, решението е във ваши ръце. Този пакет крие много повече за сектора, отколкото регулацията. Има заплаха от по-висока инфлация, има заплаха за БВП, има заплаха за конкурентоспособността на Европейския съюз. Благодаря, господине. Имате думата. Полоню, След 7 минути. Моля ви, включете микрофона. Le micro, le compteur à zéro. On est sympa. Muito boa tarde, Sr. Presidente, mais membros eh, da mesa e todos os presentes. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Аз представлявам Амтрам. Това е асоциация на превозвачески компании, която съществува от 1950 година. Ще ви помоля да преминем на следващия слайд. И така, това е сдружение на транспортни компании, които са представителни за нашия сектор – те представляват, сектора представлява над 1000 компании и те работят с над 35 000 превозни средства. Повечето от тях работят в международен план и извършват транспортни услуги. По отношение на определението за командироване – директивата за командироване на работници. Това е предложението на комисията, където не се предлагат промени в първи член от директивата от 96-та година, директива 71 от 96-та година. В първи член и втори член на директивата става пределно ясно, че не може да се говори за командироване в сектора на транспорта. Ако трябва да има командироване, една от двете страни на тази дейност трябва да включва договор, така че работникът, който е командирован, да отиде в друга страна и в тази страна да се извършва стопанска дейност. По отношение на транспорта става въпрос за сектор, където се извършват изключително много различни видове операции. И става въпрос за превоз през територията на повече от една страна. Т.е. това не се покрива от дефиницията в директивата за командироване на работниците. И тук не може да попадне в това определение и шофьора, защото те работят извън територията на страната, в която са базирани. Това е дейност с международен характер. Това е дейност, която се извършва редовно, така че няма как да се покрие от предложението на комисията смятам, че то не е насочено към тези случаи. Също така не става въпрос за един договор, защото, например, един шофьор, който отива в Франция, ще има договор с клиент, но след това напуска страната към Португалия или друга страна с друг договор. Той ще има набор от договори. Ако разгледаме членове първи и втори от директивата, виждаме какъв е смисъла, който се залага – по отношение на международния превоз. Например, е, извършването на тази дейност е, на територията на няколко страни, но това няма как да излезе за сектора за транспорта по отношение на определението заложено в е, предложението на комисията. Няма правното основание за това и самото предложение не покрива този случай. Това би трябвало да бъде направено, ако се одобри и трябва да се покрият различни а, дейности. Не може да има само един случай. Например, един шофьор от Португалия или Унгария и може да се, как, както стана ясно от презентацията за съответната страна и могат да се разгледат различни аспекти за извършването на тези дейности, например на територията на Франция, въпреки че разходите, които ще бъдат необходими, ще бъдат различни, защото стандартът на живот, например, ще бъде по-висок и те трябва да бъдат възстановени като разходи спрямо този стандарт на живот. И тук можем да вземем пример с Франция, Германия, но тези а, шофьори не могат да живеят там, защото не могат да покрият разходите си. Например, за семейството в страната, в която а, работят. Това въжи за Португалия, където има изключително много шофьори, които идват от а, други страни и не заплащат тези разходи в а, тези страни, от които идват. Така че от географска гледна точка съществува тази важна разлика. С други думи, всичко това ще доведе до повишени разходи. По този начин съответните предприятия ще загубят голяма част от дела си на международния и европейския пазар. Това може да бъде разгледано като пример по отношение на ситуацията за някои страни, например Франция. По този начин този проблем ще бъде наистина в ущърп на тези страни и не може да се работи по кълъп с това определение в директивата за командироване на работници. тук могат да се вземат примери с различни организации и издружения, като например тази, която аз представлявам защото ние не одобряваме това, което се взима като решение, имайки предвид разнообразието, което съществува в международен и трансграничен план. Това ще бъде много трудно да се приложи и в международен план за някои страни, например Испания и Португалия. Трябва да се разгледат и други възможни решения. Някои от тях вече са били дискутирани в различни форуми, които засягат този въпрос съгласно които се изисква шофьора да се върне на територията, на която е установен след определен период от време. Това може да бъде евентуално решение. Ако разгледаме самото предложение за промяната на документ 561 от 2006 година Виждаме, че наистина е много трудно това да бъде въведено, защото не може това да обхваща и официалните почивни дни, когато, например, дейността започне в понеделник. Така че по този начин се предвижда почивка, но шофьорът остава в кабината на превозното средство и това не е начина по който може да се регламентира това. А понякога и определените зони за почивка не са достатъчно адекватни. В Португалия България има над 900 камиона, които излизат извън територията на страната ежедневно. Ако разгледаме внимателно таблицата тук, виждаме, че 66% от общия обем е в международен план. Повече от 33% се извършва от португалски шофьори. Тук не може да се говори само за липса на воля, не само във Франция, но ако разгледаме ситуацията в Германия, виждаме, че има много големи сектори, които са много по-големи от тези в нашата страна. Но тук са обхванати и много международни аспекти. Съгласно директивата за командироване на работниците, шофьорите трябва да могат да работят повече от 45 часа на седмица, но има липса на шофьори в сектора, липса липсват достатъчно човешки ресурси в сектора в много страни. И всичко това не бива да бъде забравяно, защото се намираме в една много хаотична ситуация. Благодаря. Господин Винацен, председател на датският, датският организация. Благодаря за поканата. Благодаря за възможността да представя нашите позиции. Аз съм президент не само на организацията Трев Транспорт, но и на организацията на скандинавските транспортни работници. Там се включват 400 000 служители. Аз самия съм бил шофьор през 80-те и 90-те, превозвах риба, картофи и други стоки от Дания към Испания, Италия, Холандия и Франция. Не беше лесно, но аз си създадох много приятели и чувствах свободата. Освен това получавах справедливо възнаграждение. Днес нещата са съвсем различни. Между другото, дал съм ви информация за един доклад, който се казва Buy Wise in Danish Transport – Доклада е изготвен от Треев Транспорт в сътрудничество с датски работодатели. В доклада се казва, че наистина има данни за трудната действителност на шофьорите, които работят в Европа постоянно. 2000 км далеч от техните семейства работят шофьори, които най-често са от България, Румъния и Македония. Те работят 7 седмици подред и живеят в своите камиони. Те обаче печелят една трета от това, което печелят, например, датските, шведските или германските шофьори за същата работа на същото място. Аз съм съгласен, че вътрешния пазар на Европейския съюз е важен, но трябва да се гарантира, освен това, свободното придвижване на стоки в Европейския съюз. Целта естествено обаче не може да се постигне възоснова на нарушаване на, на принципа на свободно, справедливо заплащане плащане и по-добри условия за всички европейски граждани. Не може да преминем към така нареченото спускане към дъното. Трябва да има лоялна конкуренция. Знам, че мнозинството в Европейския парламент стои точно зад подобни идеи, същото въжи и за комисията. Аз като цяло искам да се изкажа положително за пакета за мобилност. Конкретни предложения сега относно командироването. Много сме доволни, е, че предложенията признават, че международните шофьори са командировани, когато работят в други страни, които не са тяхната родна страна. Е, комисията предлага заплащането да е според условията в страните, в които работят шофьорите. Ние сме съгласни, че трябва да има специални правила, които да прехвърлят разпоредите на дегативата за командироване върху транспорта и камионите. Трите дни са границата за това кога един шофьор може да се счита за командирован и кога не. Това е нещо добро. Само, че това трябва да се прилага последния начин. Три дни извън собствената страна, а не във всяка една страна по-отделно да се броят тези три дни. Разбираме, че има възражение, Мисля, че предложението може да намери приемливо решение все пак. Освен това, ние смятаме, че трябва да има конструктивен диалог около различните модели с цел да се постигне целта. По отношение на достъпа до пазарите. Нашата организация Триер Транспорт приветства предложението на комисията относно каботажа. Каботажа е национален транспорт и съответно трябва да се заплаща според условията в страните, в които се извършва транспорт от първия ден. Ако се приеме това предложение, ние можем да приемем и предложението да се шофира в неограничено време в рамките на 5 дни. Освен това, обаче, трябва да кажа, че сме очудени относно предложението на комисията за комбинирания транспорт. То е малко по-различно от това, което се предвижда за, за каботаж. По отношение на времето за почиване и е, тахографите, е, смятаме, че трябва да се запазят е, настоящите правила. Е, шофьорите трябва да могат да работят и да живеят в своите камиони в рамките на 12 дни. След това трябва да има 45 часа реална почивка. Камионите са работно място, което има няколко квадратни метра. Това не е постоянно жилище, не може да служи за почивка, за упражняване на, на онова, което човек иска да упражнява в рамките на личния си живот. Новите правила, естествено, нямат никакъв смисъл без да има контрол. Има два централни инструмента, които са от голямо значение. На първо място това са модерни тахографи, които могат да гарантират цифровия контрол. Наред с цифровите товарителници, цифровите документи за разплащане и цифровите договори и условията на труд. Наред с дигиталното складиране на информация за образование, за социални осигуровки и така нататък. Както и дигиталното регистриране на маршрутите и пресичането на граници. Тази технология не е нещо ново. Ние познаваме отдавна. Имаме технологии, GPS тип за проследяване на стоки и проследяване на превозни средства. Ако се комбинират съществуващите решения, може да се гарантира ефективния контрол, независимо дали се пресичат граници или не. Не можем да чакаме до 2300, 2031 или 2034 година, за да гарантираме въвеждането на цифровите тахографи във всички камиони. Това трябва да стане веднага след като пакета за мобилност влезе в сила. Има още един инструмент от името на председателя Юнкер, така наречения Европейски трудов орган, който се предложи, когато беше направена реща за състоянието на Съюза. Има нужда от европейска координация и за сътрудничество, що се отнася до гарантирането на лоялна конкуренция и добри условия на труд. Необходимо е освен това да има добро водене на статистика и да се следи дали правилата функционират така, както е предвидено. Ето защо Европейският трудов орган може да бъде един фантастичен инструмент, който да улесни нашето сътрудничество. Имаме нужда от редица правила, които да са взаимно свързани. Имаме нужда от сътрудничество, за да се гарантират добрите условия, главната конкуренция и ефективния контрол. Аз очаквам с нетърпение да работя с Комисията по транспорт на парламента. Това ще е от полза за шофьорите, за предприятията и за европейското сближаване. Благодаря за думата. Сега ще дам думата на професор Порковски. Имате думата 7 минути. Аз съм от университета в Гданса, в който имаме някъде около 80 години изследвания в сферата на транспорта и превозите. Нашето изследване е подготвено заедно с мои колеги, като имаме предвид опита си в продължение на 20 години в транспортния сектор. Има няколко различни проучвания. Едно е за транспортните компании в Польша и ефекта от пакета за мобилност може би не правят интерес за това какво ще се случи в Польша. Но това, което ще стане в Польша, се отнася за почти всички европейски държави, а в висока степен за 15-те нови държави в второто проучване е разглеждаме отношението между развитието на транспортния сектор и економическото развитие и БВП. Да видим резултатите. Какъв е ефект върху операциите и приходите? Има три варианта. Каботаж ограничен до 5 дни, забрана за почивка в е, кабините, командировка след 5 е, дни по време на това проучване не знаехме предложението на комисията и подценихме какво ще предложи комисията. Но това проучване беше доведено до край. За да не се променят условията, за които проучвахме по средата, ако видите резултатите, има намаление на операциите в сравнение с 7%. И това касае две трети от транспортните компании в Польша. Приходите намаляват с повече от 5% за повече, почти 50% от фирмите в Польша, може би 60% от тях. Тези от вас, които познават транспортния сектор, знаят, че повечето предприятията работят близо до маржа и много от тях работят с много, много малки маржове. 5% намаление на приходите означават несъстоятелност и фалит. Може би някъде може да се компенсират с намаление на разходите. Ще има увеличение на разходите поне с 5% за поне 50% от предприятията и тези неща се виждат в разходите за труд. И ще засегнат някъде 50-60% от предприятията съгласно предложението за командироване. Как всичко това може да се да видим как се отразява върху самите предприятия. Те трябва да намалят, намалят своят парк от камиони, тъй като за всичко това се плаща за кредити или за лизинг. Ако приходите намалеят, няма да бъдат в състояние да плащат лизинга или пък вноските за кредита, намалението в малките фирми с повече от 50% се отнася за почти всички останали фирми. Ако става дума за една малка фирма с два камиона, това намаление на практика я докарва до фарита. При големите предприятия намалението е доста малко, но ще има загуба с около 10% от парка автомобили. Заетост накрая. 90% от предприятията очакват в малките предприятия очакват да уволнят някъде около 30% от служителите. Малките предприятия са онези, които наймат някъде между 1 и 9 служители. За големите предприятия те имат повече възможности за адаптиране. Шокът няма да е толкова силен и видим. И намаление с поне 20% на приходите за около 20-30% от предприятията. И накрая. Ако тук се добави процедурата за командироване, ако забраним почивката в кабините, празните курсове ще се увеличат с около 7% в две трети от предприятията в Польша. Страничните ефекти са увреждане на околната среда, повече гориво и емисии. Нека да видим по-голямата картина. Опитахме се да направим връзка с БВП и показателите за ефективност в транспортния сектор. В първата колонка виждате връзката между заедостта в транспорта и растежа за ПВП. Връзката е позитивна и е по-силна в периферните държави, което означава, че растежът в периферните страни зависи много повече от транспорта в сравнение с държавите в центъра на Съюза. Втората колона. Броят на транспортните предприятия няма увеличение в техния брой при по-голям растеж, което означава, че има множество от големи пазари, компании, които доминират пазара, а в други държави повече с малки предприятия. От другите две колонки може да видите, че държавите в центъра на Съюза транспортната ефективност е повече ефект, свързана с ефективността на капитала, докато в периферните държави ефективността зависи от трудоемкостта в новите е, е, държави в Съюза има повече малки предприятия, а пък в е, държавите в центъра на Съюза работят големи превозвачески фирми. Малките фирми за по-малко ще успеят да се адаптират към шоковете на пазара и след предложението на комисията. Всъщност този е, ефект се отразява единствено върху работната ръка. Няма ефект върху капитала, а пък големите е, компании в центъра на Европа имат е, капиталово предимство, тъй като могат да набират доста ефтино повече капитал. В крайна сметка транспортния пазар ще бъде по-малко конкурентен, особено в периферните държави. Това са ЕС-15. Благодаря. Госпожи и господа експерти, нека да минем към дебата. Как ще мине този дебат? Разполагате с 3 минути да изберете на кого. Имате дума Да. Господин Вин Ван Декоп. Ik heb eh, eerst drie vragen aan meneer Schipper. Благодаря, госпожо председател. Имам три въпроса към господин Скипер. И той може да ми отговори с да или не. Както разбрахме, това е процедура като играта на пинг-понг, така че трябва бързо да действаме. На първо място, можем ли да прокараме допълнително законодателство чрез прилагането на интелигентните тахографи? Защо не? Alle sociale wetgeving. Какво имате предвид под всички, а не други законодателни актове по отношение на каботажа, международния транспорт и така нататък. Това са всички а, направления в социалното законодателство. Ако оформим нещата по този начин, да. Изпълнението от 2022 година, възможно ли е, господин Скипер казва да, благодаря, ясно, след това референтния период – трябва ли да процедираме за повече от 28 дни? Ако това е технически възможно, можем да го приложим, но нямам конкретен отговор на този въпрос. Можете ли да погледнете това допълнително? Благодаря ви. Бих искал да говоря, да се обърна към господин Парилю, като представител на синдиката. Дали този план е възможен без допълнителни хотели? You can be short, eh? Съвсем накратко можете да ми отговорите. C'est une question à 5 francs. Euh, le problème, ce ne sont pas les hôtels, c'est euh, la logistique. Проблем не е в хотелите, а в организацията на предприятията, които организират е, експедицията. Благодаря. Въпрос към господин Ваморо. А, вие лично били ли сте отговорен за работата си за повече от 28 дни? Да. Как ви се стори? Малко по-различна е работата, но мисля, че един шофьор може да работи за това време, но изкарва пет пъти по-низко от средната надница в Унгария. И имам същия въпрос и към представителя от Португалия. и баща ми и дядо ми работеха като шофьори, така че съм израснал по камионите. Казах, че и баща ми и дядо ми са работили като шофьори, така че знам точно какво означава да прекараш дни наред на борда на, на един камион, така че знам какво представлява да си 28 дни в камион. Така че може би е по-добре, отколкото 8 часа на ден, всеки ден тук в залата. Един въпрос към професор от Гданск. Имате 3 минути. Monsieur Нилсън, сета ву, vous 3 минути, да пинг-понг. Благодаря. Изказва се господин Нилсон. Два въпроса към господин Лайко. На първо място, какъв дял от вашата дейност представлява каботажа, чистия каботаж? Нула процента. Един въпрос който може би изисква малко по-подробен отговор. Ако предложението на комисията за пакета за мобилност мине в този си вид, макар че ние ще го променим, какви промени трябва да въведете вие във вашето предприятие, за да продължите да можете да работите на международния пазар? Какви промени смятате, че трябва да се въведат, ако предложението бъде прието? По време на своята презентация аз вече казах кое е най-важното за нас. Казах какво не ни харесва. Направих предложения по кои въпроси да помислите малко повече. Две неща. На първо място 45 часа извън кабината. Четири седмици максимум на пътя трябва да се позволи и не трябва да се изисква шофьорите да отиват в хотела, трябва да бъдат изпращани задължително в къщи. Това е много по-добре за отрасъла, е много по-осъществимо. И на второ място, относно директивата за командироване. Ние смятаме, че онези, които се борят срещу социалния дъмпинг, се борят с компании, които извършват каботажни операции с е, шофьора от Източна Европа. Казах, че ние нямаме каботаж в своя бизнес. Като а, е, неочаквано въздействие, а е, този регламент на практика ще убие международния транспорт. Ето защо десетте дни в рамките на една държава за месец може да е достатъчно време, за да можете да работят тези международни компании по транспорт. Един въпрос към господин Схипман от ЕКАРА. Какви предимства виждате в задължителното сътрудничество между държавите членки по отношение на обмена на информация? Смятате ли, че трябва да е задължително за държавите членки да сътрудничат? Много предимства има. Само няколко примера. Организирането на обучителни курсове, например. Ние организираме мастер-класове, свързани с тахографите, както и по други аспекти от законодателството. Нямаме достатъчно ресурси, обучението може да стане много по-ефикасно. Можем да имаме програми за обучение, които да се развиват от изпълнителните органи, можем да направим нещо много повече за обмена на данни. Председателката моли оратора да приключва. Мисля, че благодарение на сътрудничеството би следвало да подобрим положението с информацията. По-настоящем нямаме кой знае колко ресурси, е, можем да правим проверки, но не чак толкова много. За това дали се спазват правилата. Госпожа Демонтеро, за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Имам три въпроса. Е, те са насочени към господин Педро Полони от Португалия. Първият касае за ограниченията за използването на превозни средства на автомобили, без да се нема шофьор с тях. Това определено води до проблеми, които са свързани с самите шофьори по отношение на прилагането на приетите правила. Отговор. Споразумението в рамките на сектора засяга либерализирането на наемането на шофьори. Има различни коментари и отзиви по отношение на различните промени. По отношение и на различните периоди. Ако въведем допълнителни възможности за либерализиране, това ще създаде изключително проблеми за много държави членки, когато, например, се работи между различни държави членки. Този период от 4 месеца ще бъде изключително дълъг е, защото с, в този контекст трябва да се прецени доколко това би било приложимо и как ще се контролира. Този период от 4 месеца трудно ще се контролира, така както е заложено в проекто директивата за тежките превозни средства. Там не се посочва нищо конкретно по отношение на лизинг и то няколко последователни периода. Ако разгледаме настоящата рамка, ще видим, че има възможност за договор, който след това да бъде автоматично подновен. Не знаем как това обаче ще се впише в член 5 за мястото на установяване и останалите елементи, които съществуват в проекто директивата в момента. Още един въпрос, ако ми позволите, и то е свързан с командироването. Какво какво въздействие това ще има за периферните страни, като нашата, например, Португалия? Както вече казах, превозът е международна дейност, извършва се в международен план и ние сме много по-активни в сравнение с други страни сравнение с Испания, Унгария и тази професия ще бъде много по-силно засегната. Ако разгледаме минималната надница в Германия, Франция, Белгия, виждаме, че тя е много по-висока, отколкото в други страни, които вече споменах като активни в сектора. Това въжи и за Испания, т.е. там се наблюдава сериозно намаление. 35-40% от разходите отиват за заплати. Ако се увеличи с 10-15%, ще се увеличат и разходите за транспорта като цяло. А ако разгледаме цялостната ситуация, има недостиг на шофьори в цяла Европа и ако започнем да налагаме санкции върху компаниите, които работят в периферните зони и страни, те ще съкратят парка си и няма да могат да извършват тези операции и дейност. И ще става въпрос не само за недостат, недостиг по отношение на кадрите. <clears throat> Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik kan nu nog even mijn vraag stellen aan de professor uit eh, Gdansk. Is het niet beter om terug te gaan? Въпроси към професора от Гданск. Не е ли по-добре да се върнем към първоначалните намерения на каботажа, което беше да се да не се допускат празни ходове, празни пътувания и да няма командировки? Well, remember that uh, if you are... Да. Спомнете си, че ако сте в периферна държава и ако пътувате дълго, е много трудно да се върнете обратно в държавата си за времето, което предлага комисията, в сравнение с е, шофьора от е, държава в центъра, който пътува по-малко. Тези две пътувания се, не са сравними и е, означават на практика две различни правила за двете компании. Добре, един въпрос към шведския просиус, господин Парилю. Какво мислите за това, което каза господин Вабера, че има нужда от повече гъвкавост? На датски. А, можем да проявим много голяма гъвкавост. Ние в Дания ставаме свидетели на това как автомобили е, с полска регистрация е, карат по 3 курса на ден. От Дания към Швеция, 3 курса в Швеция, 3 в Дания. Е, отворени сме в това отношение. Отново казвам, има обаче и полски автомобили с полска регистрация, които не могат да карат в Полша, защото а, са повече от а, 24 метра като дължина тези камиони могат да карат в Дания и в Швеция, например. Има нужда от гъвкавост. Ik bedoelde rij- en rusttijden. Meer flexibiliteit. Имах предвид връзката между шофиране и почивка. Има нужда от по-голяма гъвкавост. Le secteur du transport routier est un... Този сектор на сухопътен транспорт е единствения сектор, както каза Европейската комисия, е един от най-гъвкавите в отстроение с всички останали сектори. Така че в съобщението, което комисията изпрати към социалните партньори, казахме, че ние сме че във всички сектори всички сектори в Европа работят 48 седмици, часа в седмица. Единственият сектор, който не работи толкова часа, а повече е съответният транспортен сектор. Сега въпросът е да се контролира и санкционира онези, които не спазват правилата. Самият сектор е много гъвкаво. Германия казаха, че е, липсват е, около 30 000 места за паркиране. За да се легализира този социален дампинг, е, Германия трябва да построи 30 000 места за паркиране. И всичко това заради едно престъпление. Господин Ертук. Две минути. Имате думата, господин Ертук. Благодаря. Като начало бих искал да се обърна към господин Лайко. Колко процента са тези каботажни дейности, той отговори на въпроса с 0,0, но на сайта виждаме какъв е капацитета за изпълнение над 200 в Германия, 700 в Обединеното кралство, 500 в страните от Бенелюкс. Как вписвате, как вмествате това, което вие казахте с, на базата на това, което аз ви представих като информация? Тази информация на нашия вебсайт наистина въжи, но 100% от тези цифри са свързани с международния транспорт. В нашата терминология това означава поне едно прекосяване на граница. За мен каботаж означава, че а, транспорт а, от Германия означава а, натоварване и разтоварване в Германия. Ето защо това означава 0% от нашата стопанска дейност. Следващия въпрос е насочен към господин Скипер. Вие казвате, че проблемът е свързан с правоприлагането. Какво ще кажете в случай, когато една европейска служба която има повече компетенции на европейско ниво, иска разширяване на тези компетенции в този сектор. Как си представяте вие една, едно такова положение? Um,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 това как ще се отрази това по-широко поле за прилагане а, в сектора. Няма политически нюанси. Всъщност, наистина ще бъде по-добре, ако разполагаме с повече ресурси за прилагането, но не става въпрос само за законодателството, а как си сътрудничим и как ще се погрижим за правоохранителните и за правоприлагащите мерки в, през 21 век. Говорих за подобряване на обмена на информация, по-добро сътрудничество по отношение на борбата с някои случаи на неспазване. Uh, Господин Зиле за три минути. Благодаря. Аз няма да говоря кой знае колко бързо. Аз се чувствам европеец мисля, че е добре да имаме единен пазар. Само по този начин можем да се конкурираме на вътрешно ниво и да сравняваме законодателството. Въпросът ми е към госпожа Бертоло. Споменахте социалните плащания към други държави. Казахте, че компаниите не плащат същите средства за пенсии, за социални осигуровки, за здравни осигуровки и така нататък. Вие, значи, много се грижите за а, шофьорите в Полша и Латвия, след като се пенсионират, а, или се грижите повече за компаниите и брутните суми, които те плащат на шофьорите. L'observation que j'ai faite ne portait pas sur le niveau des cotisations, mais sur l'assiette des cotisations. не ставаше дума за размера на вноските, а за седалището, където се правят тези лодски. Тук има една връзка с възнагражденията. То не е само заплатата, а към заплатата върви и пенсията, както наричат това социалните партньори. В един и същи сегмент на пазара е добре да се получава една и съща заплата – Важното е да има една и съща база на начисляване на тези вноски. Надявам се, че с това отговорих на вашия въпрос. Uh, uh, Между другото, е, назначените в е, Брюксел е, асистенти на евродепутатите получават 10 пъти повече отколкото тези, които са в някои по-бедни държави. Втория ми въпрос е към господин Парил. Къде е дома на шофьорите? Къде трябва да отидат те след като са работили три седмици? Много хубав въпрос. В момента нямаме отговор на този въпрос. Например, един шофьор, полски, се ангажира от едно португалско предприятие. Къде? Трябва да се върне към седалището на предприятието в Португалия, както искат някои федерации, или към мястото, където е неговото семейство, което е Полша. Не можем да си представим, че в тази хипотеза един човек ще се върне към седалището в Португалия, където е той е на някаква улица. Представете си колко камиона трябва да паркират на тази улица, където е регистрирана португалската фирма. Много е важно да се определи в дефиницията за това. Благодаря. Искам, искам само да кажа, че не знам друго законодателство, по силата на което европейските граждани трябва да напускат конкретно място след три седмици с съответния полицейски документ. Продължаваме господин Павел Теличка. Три минути. Благодаря. Е, в Европа има много протекционизъм и много нелоялни е, практики. Госпожа Бертоломе, кажете каква е средната заплата и структурата на заплатата на един средностатистически шофьор на камион? Е, написала съм това в последната графика. Всичко заедно. Средната, средния разход – около някъде около 2200 евро. Чисто се получава. Източника на вашата информация не е добър, тъй като общо взето това е средното заплащане на чешкия шофьор, който е средностатистически. Разбрах, че цифрите са съпоставими от колегата. На второ място, каква трябва да бъде според вас целта, която да се постигне с този пакет за мобилност? Merci, merci de poser cette question. Благодаря за въпроса. Във връзка с каботажа се противопоставяне на всяко либерализиране на каботажа пет дни, без ограничение на каботажа, без да се връща в собствената държава. Трябва да има един период на почивка и връщане след периоди на каботажа. Всъщност, каботажа не може да се превръща в заграбване на чуждестранни пазари. Uh, Извинявам се, но губим време. Въпросът ми беше ясен. Каква е целта на пакета за мобилност? Не получих отговор. Следващия ми въпрос. Според вас, каква е разликата между 3 и 5 дни каботаж? И ако се ограничим до 3 дни, какво ще е въздействието върху международния транспорт? Le but n'est pas d'entraver le transport, le transport international, le but est simplement Целта е не да се ликвидира, ликвидира международният транспорт, да се избегне начина по който се използва този транспорт изцяло за каботаж. Не може <clears throat> така каботажа да се превръща в автономен пазар. Всъщност отношенията тук са между средните клиенти. Не може един камион да се ситуира в дадена държава без никакви договори, чисто и просто да заграба пазара. Питах за разликата между 3 и 5 дни. Какви ще бъдат последствията? Ви ми обяснявате какво е каботажа. Аз не съм за нелоялните практики с неограничена продължителност. Зададох ви конкретен въпрос, не получих отговор. Благодаря, господин Теличка. Alors, moi, je euh, très rapidement euh, demander... Един въпрос към а, а, господин професора. Може ли да потвърдите това, което казахте, че, че трябва на практика да има различни правила в Централна Европа и в Източна Европа. Дали това е вярно, да или не? Така ли да, разбрах, да разбирам вашето изказване, вашата идея? Не. Единствено казах, че правилата, които предлагате, имат различен ефект върху предприятията в Централна Европа и в Източна Европа. Добре което означава, че е за. Да. Мисля, че е, социалните правила трябва да се отнасят за всички. Господин професор, какво ще кажете за заплатите? Дали сте съгласни с е, равна заплата за равно заплащане. Ако всичко останало е еднакво и равно, като например разходите за живот, тогава отговорът ми е да. Още един въпрос. Моля ви. Господин Парио, споменахте в един момент въпроса за контрола и измамите като нещо, което трябва да се регламентира. Подкрепяте ли Европейска агенция с съответни бази данни, която да привежда в действие за законодателството в Европа? Да, три пъти да. В момента контролът е във всички държави в Европейския съюз. Има 100 камиона, които нарушават правилата. И ако умножим това по броя на държавите членки, си представите каква е, колко хиляди е цифрата и трябва да има европейски контрол. Да, и аз съм за такава европейска агенция, която ще контролира сухопътния транспорт. ja, dat, ik vind het een, een, een vraagstelling waar ik uh, moeilijk antwoord op kan geven. Het is een beetje een politieke vraagstelling of je dat wil of niet. Ik denk... Този въпрос е малко трудно да отговоря. Мисля, че той е политически. Мисля, че сътрудничеството в Европа работи добре. Но изключи се микрофона. И последният ми въпрос е към господин Парио. господин Паря. Искам да разбера и да знае какъв е статута на шофьорите, които се набират от предприятия, които са почтенска кутия и не работят изобщо в своята държава на происход. Какъв е техния статут? Това са робите в съвременна Европа. румънски шофьор, представете се, работи с месеци в Белгия и Франция с един словашки статут. Това не може дори да се нарече командирован всъщност. Тук става дума за командировано извън държавата, където работи обикновено. Господин Питър Лонгрин. Пет минути. Благодаря. Ето, чуваме причината защо не функционира Европейския съюз. Защото това е нещо като манастир от 27 държави. Скоро ще станат 27. Само, че за да имат такова сдружение трябва да има едно и също социо-економическо ниво. Това не е така и за това не функционира Европейския съюз и аз не виждам как той ще заработи по един добър начин. В Швеция нашите е, шофьори страдат много поради каботажа. Над 4000 е, камиона преминават границата, отиват в Дания и след това пак се връщат. Това е използване на правилата, злоупотреба с е, правилата. Това се прави поради законодателството за каботажа. Въобще не се спазва мярката. Аз самия съм шофирал в продължение на много години и мисля, че е удивително да чуваме представител на индустрията, господин Лайко да казва, че не практикуват каботаж. Това е най-глупавото нещо, което съм чувал. Всъщност, вие правите точно това. Отваряте офиси в много различни страни. Затова е един въпрос. В Германия имате офис. Имате ли предвид съответно, че в Германия имате автомобили с немска регистрация, с немски шофьори, на които плащате немска заплата, за да а, извършва този транспорт. Така ли работите? Отговорете честно. Благодаря за този въпрос, който е много любезен. Следващия път предлагам да погледнете веб страницата ни. Да, имаме филиал в Германия. Разбирате, че става дума само за продажби там даваме работа на германски граждани. Нямаме шофьори, нямаме камиони, нямаме и каботаж в Германия. Ако някога сте видели, сте видяли камион на Вабер, който да извършва каботажни операции, изпратете ми снимка и аз ще си помисля. Аз управлявам тази компания и много добре знам за какво говоря. Saken hör ju också att Barber ägs av... Е, има едно предприятие е, за рисков е, капитал. вие притежавате 7% от него и правите всичко възможно, за да направите печалба. Казвате, че нямате немски шофьори, нямате немски камиони, нямате немски заплати. Същото въжи и за Холандия. Вашите автомобили обаче, камиони, през цялото време обикалят Европа и е, товарят е, стоки и ги карат на други места. Това е каботажа. Не искам да използвам по-лоша дума, точно това правите вие. Нищо друго. Аз наистина не разбирам какво точно ме питате. Дефиницията на каботажа е пределно ясна. Чужд шофьор с чуж камион извършва транспорт в вътрешен план. Искате да наемем немски шофьори, за да превозваме товари от Унгария към Германия. Няма такава практика. Става дума за международен транспорт. Merci, Мадам по 3,5 минути. Госпожо Мерка, благодаря. Моят първият въпрос е насочен към въпрос с хипер. Вие ни казахте на практика, че има 20-30% измами с тахографите. Не смятате ли, че тази измама и, и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 тъй като много пари се печелят чрез тези измами. Един такъв камион с подобна практика може да спечели десетки хиляди евро годишно. И чисто и просто бизнеса приемат тези измами, защото в крайна сметка, въпреки нарушенията, печелят и не биват санкционирани. В допълнение мога да кажа, че системата е такава, че на базата на добрата репутация отнемането на разрешение. Мисля, че едно такова отнемане на лиценз може да работи по-добре. Към господа Бертола. Да, видях вашите диапозитиви. Вие говорихте за протекционизъм. Но аз мисля, че с един интелигентен протекционизъм може да постигнем някакво решение. Вярно е, че разходите за живот не са идентични в отделните държави. Много често чувахме този аргумент. Но от тук е, виждаме това като фактор за нелоялна конкуренция. За да се избегне експлоатацията на работещите, което е възможно по европейското законодателство, трябва да се направи така, че да се работи срещу равна еднаква заплата за еднакъв е, равен труд. Съгласен съм с това, което каза колегата Ленгри, е, че това е причината за лошото функциониране на Европейския съюз. Благодаря за вашия въпрос. Да, става дума, че има нужда от такова нещо да. Държавите членки и комисията. След като нямаше европейска предложение, някои държави приеха собствени национални разпоредби. За нас командироването не е идеалното решение. Знае, че е трудно да се приложи този транспорт, транспорта, но за сега трябва да се опитаме да намерим решение да видим, да намери решение на социалното положение на шофьорите. Вярно, е, че трябва да се работи за еднакво заплащане, но това върши само за една и съща територия, а не за различни територии и държави. Благодаря, госпожо Бартело. Господин Дали, две минути. Благодаря, госпожо председател. Имам два кратки въпроса към госпожа Бертело. На първо място, вчера във вестник прочетох, че а, стотици шофьори са блокирали границата с Италия и Белгия, защото са неудовлетворени от предложението на комисията и как това ще ги за ще им осигури гаранции и ще ги защити от конкуренцията с, от страна на източноевропейските шофьори. Смятате ли, че подобни блокади по пътищата са начина за да се защити единния пазар в рамките на транспорта? Това е като провокация към вас. И вторият ми а, въпрос е, вие споменахте разликата между надниците, заплатите между различните страни. Искрено ли смятате, че когато всички тези разлики се елиминират, като се подложат международните шофьори съгласно директивата за командироване на работници, това ще разреши проблемите. Как стоят другите сектори на транспорта, авиацията и ЖП транспорта, защото там има международен транспорт. Там отново трябва да се спазва принципа за еднаква работа, еднакво заплащане. Всичко това трябва да въжи. Така че това е моят въпрос към вас. Благодаря за въпроса ви. По отношение на първия ви въпрос ще се обърна към колегата до мен, защото това е по-скоро въпрос за транспортния сектор, Федерацията на транспортния сектор, аз не мога да отговоря за тези блокади и не мога да кажа по, нищо по това отношение. Мога да спомена нещо, което се проведе като семинар на 23 октомври, докато изчаквахме приемането на специален закон, а, директивата, по отношение на директивата от 96-та година. Трудно е да си представим, че ако всички имат една и съща надница, ще ни разреши проблемите по отношение на конкуренцията в Европа. Към днешна дата в Европа различните сектори имат конкурентно предимство благодарение на предимството и конкуренцията по отношение на заплатите и социалните разходи. Така че какъв, какво е решението? Няма идеално решение. Имаме много амбициозна програма по отношение на мобилния работник но дебатът, който провеждаме днес и който ще, проведем, ще провеждаме и през идните месеци, е как да хармонизираме повече режима за международните шофьори. Не можем да го приложим на национално ниво, но по отношение на международен план е трудно и търсим решения. Благодаря. Мисля, че наистина времето много напредна. Изабела Демонтес за две минути и половина. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. На първо място към господин Парило. По отношение на работното време и времето за почивка, предложението на комисията се залагат различни периоди, различни седмици за това колко да бъде времето за почивка и времето за шофиране. Как гледате вие на тези промени и това ще подобри ли безопасността, ще се подобри ли живота на работниците и техните социални условия, ако се гарантират по-големи почивки и ще се възползват ли от това шофьорите? Предложението, което е направено, не засяга шофьорите на камиони по отношение на времето за почивка, защото всички регламенти и правила са взаимозависими. Защото ако се въведат изменения в времето за почивка, се, трябва да се въведе промяна и по отношение на времето за работа. Комисията с предложението си посочва, че то няма да бъде валидно, ако не пристъпим и по-нататък. Това означава, че трябва да се измени цялото време за шофиране. Ние сме против това предложение на комисията. Смятаме, че нещата трябва да бъдат запазени в настоящия си вид. Това, което е необходимо е да се прилагат съществуващите правила. Не става въпрос за промяна на правилата, а предлагане на съществуващите правила по отношение на гъвкавостта за мястото на установяване, това е проблем, който беше очертан и може да бъде обвързано и с оставане като време в камиона. Съгласни ли сте, че трябва да бъде възможно за целия международен транспорт и каботажа да се покрие с изискването за интелигентни тахографи? Ние сме против. да се, остане, да се остава в камиона, като седмична почивка. Никой не зададе въпроса за прилагането на регламента от 2006 година, където се посочва, че шофьорът има свободата да прави това, което пожелае. Няма задължение да остане за почивка в самия камион, в превозното средство. А сега това означава, че задължаваме шофьора да остане в превозното средство. Ние сме против почивката на шофьора от 45 часа да бъде в камиона. Господин Тодоски, 3 минути. Ja mam parę pytań i e, komentarz. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос към професор Бурковски. Транспортните услуги стават все по-скъпи. Цената нараства ли еднакво навсякъде? Защо изчезват малките и средните предприятия? Oczywiście podrożeją naj... Прав Става все по-скъпо. Най-вече в унези държави, които зависят от транспорта в Централна и Източна Европа. А най-więcej предприятиев зникне в най-много предприятия изчезват в Полша, в Румъния, Словакия, и в България, освен това. Благодаря. Господин Полоня. Колко дни има нужда, от колко дни има един шофьор, за да стигне от Централна Португалия до Централна Германия? Имаме около 9000 камиона, които преминават нашите граници всеки ден – Германия е на четвърто или на пето място сред нашите целеви пазари или дестинации. Така че въпросът е изключително уместен. Много от португалските камиони, които разтварват в Германия, отново са натварвани, за да се върнат в друга точка на Иберийския полуостров, Испания или Португалия. Това е един много типичен подход, що се отнася до превоза от името на Португалия. Аз питах за времето. За това ли питахте? По това правило за 45 часа искам да кажа, че е, ако се въведе то, а, ще трябва да се стигне до Германия от Португалия за 15 дни. Там ще се разтовари, след това ще се натоварят стоки и след това ще се е, върне камиона в Португалия. Значи ще трябва да се направят 45 е, часа преди да стигнеш до страната по происход. Е, в Португалия са е, семействата на шофьорите. Това правило трябва да се промени. В рамките на 4 седмици би трябвало да има 2 или 3 по-кратки периода за почивка и това ще се компенсира с по-дълга почивка в мястото по происход на шофьорите. Португалските фирми имат и менеджери от Румъния, България и други е, държави от Източна Европа. Тези е, хора са иммигранти в нашата страна. Те се се преместили заедно със своите семейства и там искат да почиват, независимо дали за дълго или за кратко. мисля, че... Не мислех, че ще е толкова трудно да се отговоря на един толкова по-прост въпрос. Le temps et donc euh, trois minutes c'est pour chacun. Je sais que c'est un peu frustrant comme exercice, mais... Но трите минути но правилата са си правила. Госпожа Майснор, имате ето? Или искате думата? Господин Телишка? Две минути. Uh, in fact, uh, uh, I will use the questions of our distinguished... Ще използвам въпросите на уважаемият колега Билбао. Тя не може да присъства днес, но на практика въпросът се връща към Нещо, за което говорихме. Към нашите експерти или господа Бордова. Какво, какво е според вас е, обоснованото продължително време на каботаж? Може би всички, може би всички. Ще се опитам да отговоря точно трайността на каботажа максимално 3 дни, тъй като става дума за на вътрешен транспорт след международен транспорт. И след това трябва да се върне в своята база, съответния шофьор. Uh, uh, Мисля, че можем да чуем отговорите на всички наши гости. Интересно е да видим разликата в uh, продължителността и обосновките. Eh, Благодаря. Аз съм съгласен, че трябва да имаме три дни. Идеята е камиона да не кара празен. Това е добре за околната среда. Да не се карат излишни километри. Така че три дни трябва да бъде срока за каботажа. I don't have translation at the moment. I would like to ask if you could repeat the question in English. Няма превод. Може ли да повторите въпроса на английски? Според вас, какъв, каква трябва да бъде продължителността за капотажа в новият пакет и обосновката? Achamos que a cabotagem está, nos termos em que está regulada, está bem regulada. Да, мисля, че действителният каботаж. Е, мисля, че 7 дни е достатъчното време. Не съм мислил по този въпрос. Много е важно. Ако погледнете правилата и промените за каботажа, невъзможно. Невъзможно за 3 дни да се направи операция по каботаж. Ще ви дам пример. Един а, товар разтоварва в Великобритания, от, от там отива празен към Франция, оттам тръгва с а, каботаж до Борто и след това се връща празен към Испания. В доста случаи някои от тези камиони са празни, господин Те. Um, uh, благодаря, госпожо председател. Два въпроса. Господин Перило, каква е реакцията спрямо разпоредбата да има хотели, места за паркиране за шофьори, които да не се предоставят от различни социални организации. И вашата организация дали проявява интерес да доразвие тази идея? Вторият ми въпрос, каква би била реакцията от страна на ETF за това работодателите да изпращат заместващи шофьори, за да могат камионите да се използват, така че шофьорите, които първоначално са изпълнили курса, да се върнат на, на, първоначал, на първоначалното място. Каква е вашата реакция? Какво мислите? Е, е, е, Връщането към дома ситуацията в момента. Днес шофьорът се връща в своята държава за сметка на своето предприятие. Едно от предложенията, които чухме в социалния диалог, беше, че той трябва да се върне в държавата по регистрация на предприятието Дадох ви един пример с Португалия и полски шофьор. Следователно, това, което искаме, е легализация на практиката в момента. Връщането към държавата, където живее шофьора, да бъде за сметка на предкрития. Но в сегашния момент този въпрос не е легализиран. Няма норматива за него. Всъщност тези разходи се поемат от шофьора. В крайна сметка работодателите плащат. Защо трябва да се погрижат да си върнат камиона и защо да не отиде друг шофьор, който да ги замени и камиона да се използва? Не отговорихте на първия въпрос за хотелите и паркоместата. Euh, за нас превозното средство трябва да, да извършва основното си действие в държавата, където предприятието е регистрирано. Това не може едно предприятие, което е регистрирано в една държава, да има а, камиони, които работят изцяло в друга държава. И от тук се стига до социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция. Следователно, дейността на едно предприятие. Съществената част от тази дейност трябва да бъде там, където предприятието е регистрирано. А пък за паркинга. Ясно е, че тези паркинги не се изграждат за да спят там шофьорите. Да спра. Целта днес е да, да спре, да вземе един душ, да хапне нещо и това. Всъщност, така изглеждат паркингите днес. Въпросът ми беше за хотелите и за паркоместата. Да има възможност и за двата пола шофьори наистина да имат тези условия. Защо това да не се разгледа като един улесняващ механизъм, елемент в този процес? Месье, allez за сега. Мисля, че и за правоотелите трябва да направят нещо, за да се изградат такива неща. Хотел, може би, за да може шофьорът да си почине на място, което е малко по-голямо от 2 квадратни метра. Господин Бар, господин... Господин Дар, Но Те, две минути, господин Лонгрин. Благодаря. Госпожо председател, благодаря за любезността и за вашата гъвкавост. Два въпроса. Първият насочен към господин Скипер във връзка с, с, с почтенските кутии. Предприятията, които не са нищо повече от постенска кутия. Възможно ли е, е чрез една по-строга регламентация и как евентуално можем да ограничим това, тази злоупотреба, този вид злоупотреба? Към господин Пали, втория въпрос. Възможно ли е да се предвиди една, един период за прехода? Във връзка с това, че настоявате за това, че не може да се почива в кабината на камиона. Казвам това, като имам предвид сроковете, които се вменяват на държавите членки да изградат съответните паркинги и хотели и всичко, което е необходимо. Ще може ли да въведете някаква такава възможност за преходен период? Преходен период за тази цел. Благодаря. <coughs> Yes. Uh, thank you. It's an interesting question. Um, um, Благодаря. Интересен въпрос. Е, ще продължа на холандски. Е, не се занимавам с е, проверката. Говоря основно за това кой трябва да работи. Искаме да работим по-добре. И ако искаме да подобрим своя капацитет, можем да направим много повече в рамките на съществуващата юридическа рамка. Имаме нужда от по-добро сътрудничество. Слушаме внимателно исканията на работодателите. Да, възможно е при едно добро планиране и експедиция да се направи така, че шофьорите да се връщат за почивка у дома. Необходима е по-добра организация. Мисля, че тези преходни периоди не са полезни за никой. Един въпрос към госпожа Бартело. Дали увеличаването на каботажа с примерите в вашата, вашите диапозитиви. Дали разширяването на каботажа е възможно? Отговорът е да, безсъмнено, заедно с рамката от 2009 година не успяхме <clears throat> да ограничим ефекта на каботажа. Нека да се върнем към нормалния ритъм на работа. Господин Блонгрин, на мястото на, госпожа Дания, имате три минути. Так, смеки. Благодаря. няма да се откажа от въпросите към господин Лайко и Ваберер. Видях как решихте проблема, който имахте в Кале. Вие паркирахте ремаркета и ги дадохте на шофьорите да се разполагат. Смятате ли, че вие самия може да живеете по този начин? Аз посетих а, един а, такъв а, дом, едно такова ремарке с нещо като веранда към него. Вие може ли да живеете? Мога да ви покажа снимка в такова място. Не смятате ли, че шофьорите могат да се разположат малко по-удобно? Не по този начин. Uh, uh, Искам да отговоря, че Кале не е най-доброто място да се живее. Риска там не е свързан с бензиностанцията или мястото за срещи. Риска е свързан с мигрантите, дори и джунглата да я няма. Те създават много проблеми. От друга страна, по силата на регламента шофьорите се налага да почиват. Те трябва да спят спрат и да изчакат да им дойде времето да работят и да преминат през Ламанша. Такава е регулаторната рамка. По отношение на справедливото плащане, може да ми задавате всякакви въпроси. Всеки в Унгария иска да печели колкото в Швеция, само че има разлики в Европа. Проблема не е свързан с Вабера. В нашата компания Нашите шофьори печелят 4-5 пъти повече от минималното възнаграждение в Унгария. Ако попитате шофьорите, те са много доволни. Друг въпрос имате ли? 30 секунди имате един въпрос към представителя на датските профсъюзи. Всъщност, вие имате същите проблеми, май като нашите в Швеция. Смятате ли, че членството в Европейския съюз е било от полза за датския транспорт в международен план? Ако правилно съм разбрал, става дума за членството на Дания в Европейския съюз. Всъщност все повече и повече чужди фирми идва в Дания. Това ли питате? Е, Искам да попитам, повтаря оратора, дали е било членството ползотворно за международния ви датски транспорт, членството в Европейския съюз. Съвсем набързо, с едно изречение. Мисля, че това имате предвид. Има полза, естествено. Всъщност, ние сме профсъюз. Ние не можем да определяме правилата на единния пазар. Ако можем да въведем правила, искаме те, са, те да са еднакви за всички, да са разумни и да не се работи като роб. Минута. Уважаемите, имате думата. Три минути, моля. Благодаря, госпожо председателство. Чух доста отговори до сега. Към господин Париот, може би, дали се отнасяте положително, ако условието заплащане, времето за работа се прилагат от е, първия ден на командироването, а не след е, еди кой си ден от командировката. И това не спомага ли за кабот... сливането на два каботажа? Да, в, в РТФ смятаме, че това трябва да се прилага от всеки първи ден. Прилага се от първия ден. Нашето предложение е след един период на каботаж да има един период за почивка или връщане. И това трябва да бъде известно на всички, които проверят в Европа. Едно искане на работодателите е, че контрола върху предприятията да не контролираме само тези 70, които са редовни, останалите за 30%, които извършва злоупотреби. Eh Нямате повече въпроси. Госпожо Лукашенска, има, имате две минути. Е, Благодаря. Аз имам няколко въпроса, които са насочени към госпожа Бертело. Става въпрос за каботажа по, във връзка с директивата за командироване на работници. Това означава, че а, шофьора ще бъде независим от правилата в държавата, от която идва. Защо тогава съществува тази неохота за приемане на тези правила съгласно директивата за командироване? И тук ще дам един конкретен пример с Франция и шофьорите, които идват от източна Европа. Защо не се заплаща ставката, надницата, която въжи за Франция? Смятам, че тук няма никакви е, препятствия. Например, е, френски супермаркети заливат източноевропейските страни. Тук не става ли отново въпрос за конкуренция? И един въпрос към господин Парило. Вие сте против това шофьорите да нощуват в кабините, шофьорските кабини, защото все още няма необходимата инфраструктура но а, превозваните стоки могат да бъдат опасни. В този случай не би ли следвало самото предприятие да предостави възможност на шофьорите да имат необходимото място за нощувка, имайки предвид опасния товар, който се превозва? Просто ще се опитам да отговоря бързо. Първо, тези които идват в Франция като командировани шофьори, получават по-малко от френските шофьори. Не мога да сравнявам продуктите на супермаркета Ошан с шофьорите. Тук ситуацията не е една и съща, не мога да кажа. Но също време този въпрос помага да разберем какво означава командироването този въпрос беше изяснен от министрите на труда и социалните грижи на 23 октомври. Във всяка държава членка трябва да се прилагат разпоредби, но поради разликите в жизнен стандарт. Лютев не е против почивката в кабинета, защото за сега все още няма <clears throat> такава структура. Но не искаме да има почивка на две седмици, по-дългата почивка в кабините. Има и такова решение на съда. На втория въпрос риска за товара. Да. Но това всъщност е отговорност на предприятието. В момента е забранено на, на шофьора да работи по време на почивката и не може да се твърди, че той пази товара. И понякога се задължават и да пазят товарите. Госпожа Ая Сантер. Две минути, моля. Две минути и половина. Сеньора Бертелота, е, от името на госпожа Бъртелота, каква е дневната ставка, която се плаща на шофьорите по отношение на хотелите и за това да бъдат на безопасни паркоместа? Е, в колективният договор имаме едно плащане за почивка някъде 56 евро за ден. А пък за храната не мога да ви дам конкретни цифри. Е, е, е, а, и вие правите проверка и се уверявате, че това е платено запознавате ли се с фактурите от хотела или това е част като цяло от пакета? Това е в колективния трудов договор и там се казва, че при местопребиваване на друго място се получава еди каква си сума. Но това са суми, които не влизат в размера на социалните вноски. В слайдовете, които ни представихте, имахте информация по отношение на шофьорите и разбивка а, на тези суми в международен план и имате ли такава съпоставка в европейски и извън европейски план, защото там ще има разлика или просто работите с обобщени данни? Не правим разлика между шофьорите. Става дума за това кой къде е регистриран. Така да се каже флага на кораба. Тоест може да бъде от Испания, Марокко, Украина, т.е. за вас няма разлика. Имаме информация, която е по-точна, мога да ви дам данни за всяка държава член. Sobre, he escuchado que usted el retorno a casa. Чух че и тук може да има някакви трикове, които да се прилагат и е трудно да се контролира, но какви мерки препоръчвате да се прилагат? Е? Господин Парио, в предложението днес има някои неща, които не са задължителни разбираме много добре каква е дефиницията за домисил и место пребиваване. И този въпрос трябва да се изчисти, след това да се вземе предвид или не. Не можем да задължим някой да се върне без да, да сме определили какво означава а, место пребиваване. Всъщност, тук поставям въпрос не за предложението, каква е вашата позиция, дали шофьорите нямат право да се върнат до страната, особено когато са от периферна страна. Каква е вашата позиция, какво искате да видите в бъдеще, дали това трябва да бъде отразено в предложението и с конкретни контролни мерки? Трябва да се въведе е системен и сериозен контрол. В момента няма никакъв контрол. Продължаваме с госпожа Фостер. Две минути, моля. Uh, Благодаря, госпожо председател. Извинявам се на гостите, че не успях да чуя техните позиции по-рано. Извинявам се и на колегите, ако повторя някои от въпросите. Ще се съгласят ли нашите гости, е, с това, което казва самата комисия, що се отнася до включването на превозни средства под 3 тона и половина. Аз не подкрепям разширяването на приложеното поле, е, съответно включването на такива е, автомобили, особено когато говорим за малки предприятия. Да не говорим и за финансовото състояние искам да разбера какво смятате вие. Дали сте съгласни с а, моята позиция? Très précisément pour répondre à la question, absolument oui, nous sommes pour l'inclusion. отговоря веднага. Ние сме за включване на тези превозни средства под 3 тона и половина, но със съответните условия. За това, че има разлика между тях и тежкотоварните камиони. Да, ние сме за включване на тези превозни средства, а за достъпа до пазара не можем да въвеждаме критерии като тонаж. Пазарът е отворен за всички превозни средства без оглед на тонажа. За нас изключително е важно всички превозни средства да са поставени при равни условия. Благодаря. Аз говорих за превозни средства под 3 тона и половина, а не 31 тона. Не знам дали проблема е с превода. Благодаря. Още два въпроса. Определението на международен превоз що се отнася до осигуряването на поддръжка за концерти, спортни събития и така нататък. Има нещо подобно в предложението на комисията, има рестрикции. Може този тип транспорт да се включи в рамките на международните пътувания да се избегнат тези рестрикции. Вие съгласни ли сте? Съвсем набързо трябва да внимаваме, когато прилагаме тази дефиниция когато става дума за транспорт от една държава към А, държава А към държава Б, извършвана от съответната държава С. Това не е международен транспорт. Добре. Господин Ван Мортен, имате думата. Nederlands voor meneer Schipper, want uh, u zegt terecht... Благодаря един въпрос към господин Скипер. Вие се спряхте на въпроса за обмен на информация като нещо изключително важно за прилагане на нормите и законите. Въпросът ми е как да се измени предложението на комисията отделно от е, интелигентните тахографи. Може ли да има изменения, които да подобрят е, това предложение? Можете ли да кажете нещо конкретно по този въпрос? Господин Скипер, вече беше направено предложение по отношение на регистъра и как да се подходи към тези данни. Проблемът тук е, че не става въпрос за настоящите данни за прилагане, а данните, които идват от държавите членки, след като има някаква наложена санкция или обвинение за нарушение трябва да има актуални данни, за да можем да видим кои компании нарушават правилата. Съгласни ли сте, че вероятно трябва да има общо европейско решение ако се приложи само общ формат за предоставяне на данни. Да, съгласен съм напълно с това, казва господин Скипер. Мисля, че има само една възможност за нас да внесем това изменение. Разбрах съвсем дали сте за смарт интелигентен Да. Отговорът е колкото е възможно по-скоро още от януари 2019 година. Игар. Към господин Вачко, Дали вие също искате да се въведат бързо интелигентните тахографии? Напълно сме съгласни, не сме съгласни с законодателните разпоредби, а не с технологиите. Мисля, че това е доста приятна задача за нас като законодатели да отчетем всичко това. Благодаря, госпожо председател. Изтекоха ми двете минути. Благодаря, господин Кох. Как оценявате нелегалния каботаж и как може това да бъде подобрено? Има ли някакви практики и някакви решения, които могат да се използват?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 Доколкото знам, имаме ограничени ресурси, трябва да очертаем приоритети, зависи от кои, за кои страни става въпрос, дали каботажът е за страните от Бенелюкс. Между страните от Бенелюкс каботажът е свободен, така че нямаме никаква представа и конкретни данни за това какъв е размера на този проблем. Благодаря, господин Парилю. Имате ли някакъв приоритетен списък с мерки и приоритети за подобряване на ситуацията? Ако трябва да го направите, кои ще бъдат трите водещи мерки, които ще предложите? Първата мерка веднага да се приложи интелигентният тахиграф. След това национален регистр, който да може да се ползва от всички служби за контрол предварителна декларация за всяка операция за камотаж към Европейската агенция. И това трябва да бъде една официална структура, а не доброволна организация, както разбрахме тук. И след това трябва да се въведат е, средства, за да може да се въведе лоялна конкуренция равно заплащане за равен труд, само че на едно и също място. Това са най-важните мерки, които трябва да бъдат въведени сега. Си, боку! Благодаря. Продължаваме. Госпожа Андерсън. Към експерта от Португалия. Наетите превозни средства. Вашите членове използват ли подобни практики, а именно да наемат камиони и какви са причините за това и ако не го правят, защо не го правят? И на второ място, смятате ли, че тази мярка с оглед на това, че беше променена в директивата в 2006 година, помага за по-голямата либерализация, тъй като това беше идеята спрямо политическата ситуация тогава. Смятате ли, че трябва да има общи стандарти, вместо да позволяваме още по-голяма либерализация? Е, факто, е, а... Всички фирми, поне всички големи фирми в Португалия, наемат на лизинг превозни средства. Има различни е, начини за финансиране на този е, лизинг. Чрез заемане на средства, чрез собствен капитал. Това е начин е, да се получи по-голям достъп до превозни средства. Някои го използват и за каботаж. По отношение на либерализацията, включително либерализацията на лизинговането, от страна на фирми, които транспортират собствени стоки, е нещо, което би трябвало да е обект на преглед, защото се стига до по-малко ефикасен транспорт. Знаете, че не искаме да има транспортиране, т.е. празни курсове. Либерализацията води а, и до проблеми по отношение на екологичния отпечатък. А, лизинговането може да ни попречи да постигнем част от а, целите. Тук имам предвид компаниите почтенски кутии. Следва да сме предпазливи. Не искаме да има твърде голяма либерализация по отношение на лизинга. Необходимо е да има един подход във всички европейски държави. Благодаря. Две минути. Искам да попитам професор Борковски за неговото проучване. Много интересни цифри има там, трябва да ги премислим. Говорихте за периферни, централно разположени държави. Казахте, че в периферните държави има а, малки капитали малки предприятия, които разчитат на труда и съответно казахте, че в другите държави това е по малко по-различен начин. Какво точно имате предвид, когато правите такова разделение и как ще екстраполирате заключенията от Полша към други държави, които не са централно европейски? Имаше две проучвания. Първото е свързано с Полша. Представих ви цифрите и последиците. А второто е економетрично проучване. То покрива целия Европейския съюз. Периферни, централни държави. Заключенията за тях се основават на економетричното проучване, което не засяга само Полша, а засяга целия Европейския съюз. Когато говоря за периферни държави, имам предвид държавите от ЕС 15, а не ЕС 13 включвам държави като Португалия, например. Ако бяхте включили Ирландия, щяхте да станете още по-периферен, каза госпожа Клун. И един въпрос към господин Вилатсен. Говорихте за възможно най-добри условия на живот, когато говорите за времето в кабината. Как ние като законодатели можем да тълкуваме онова, което вие влагате в това понятие, защото различните хора могат да вложат различни неща в него. Какво имам предвид? Когато си на трудовия пазар, често искаш да имаш и семейен живот, който да работи както трябва. И ето защо е много важно като шофьор да не живееш на 2 квадратни метра в рамките на 28 дни и да не се връщаш в къщи. Значи, трябва да се запазят правилата, такива каквито са в момента. Трябва да има голяма пауза извън камиона, за да има възстановяване и за да може човек да се върне при семейството си. Това е най-доброто за нас. Що се отнася до другите области, това е възможно, защо да не е възможно и за шофьорите. Благодаря. Господин Арто, имате думата. Две минути и половина. Благодаря. Имам един въпрос към господин Лайко. Господин Лайко, това, което вие казахте, ако трябва да го тълкувам, оставам с впечатление, че унгарски шофьори с унгарски превозни средства, които спазват условията на заплащане в Унгария, прекарват само няколко седмица в Унгария. И мисля, че колегата Вандеркам вече зададе този въпрос. Как се контролира, че когато шофьорът извършва регулярно дейността си в Германия, Франция и така нататък, защо не наемате тези шофьори съгласно условията на труд, които въжат за Германия и Франция в този случай? Моля да ме извините, вероятно не сте ме разбрали правилно. Трябва, казах, че трябва това да се приспадне от времето за почивка. След всеки 9 часа трябва да има време за почивка. Не става въпрос за времето за работа, работното време. Опитах се накратко да обобщя това, което вие казахте. Казахте, унгарски шофьори извършват дейността в Германия, Франция и така нататък, за да поясните защо не става въпрос за каботаж. Ако следвам вашата логика, не означава ли това, че унгарски шофьори с унгарски стандарти, които шофират в Европа и се връщат след три седмици в Унгария? Ако това е случаят, защо не използвате европейските, германските и френските стандарти? Тук говорихме за максимум срок от 4 седмици и а, за нашите шофьори в Унгария е две седмици и половина средна стойност. По време на този курс се а, обхваща не само а, натоварването и крайната дестинация, така че имате право, но това не е случай на каботаж. Трябва да ви прекъсна, защото ми изтича времето. Отново. Стандартите са унгарски но вие казахте, че те работят основно извън Унгария. Унгарски камиони, унгарски шофьори, които не работят в Унгария. Едва след три седмици се връщат. И въпросът ми е следният. Ако това е така и вие го посочихте, как ще обясните, че не става въпрос за капотаж? Ако това е така, защо не използвате стандартите, които въжат за страните, в които работят тези шофьори? Германия, Франция, Швеция и така нататък. Въпросът е кои стандарти, защото след три седмици средностатистическия шофьор е покрил територията на почти всяка европейска страна. През ден тези шофьори са на територията на различна страна, така че опитайте се да разберете позицията на този шофьор на всеки европейски език е трудно да има трудов договор. Но това е друг въпрос. Тук прехвърляте този въпрос към бюрократичните аспекти, но не а, навлизате в централния въпрос. Заповядайте за отговор. В рамките на едно изречение, заповядайте. Изчаквам превода, казва господин Лайко. Okay, what the question is? А какъв е въпросът? I suspected that I... Допускам, че очаквате отговор от мен. Ако искате, поставете въпроса си отново. Госпожа Родавалон, две минути и заповядайте. Благодаря. Въпрос към господин Борковски. Вие казахте, че става дума за проучване на положението в Польша. Аз се интересувам от положението на шофьорите в Польша. Каква е кариерата? Каква е кариерата на един шофьор на камион в Польша? каква е, е годишната им почивка, която се плаща от предприятието. Какво става, когато са болни? Дали се плаща за болнични? Дали всичко това се отразява върху пенсията и какви са происшествията, дали тези происшествия са свързани с дългите часове работа на шофьорите в Польша. За полски шофьор се прилага полското законодателство. Всичко, за което питате, се е по полското право. Заплатата възрастта на пенсиониране, включително и вноските и необходимите разходи, свързани с здравето. Ето това е моят отговор. Прилага същото право, както за всички останали работници, да мога да ви кажа какво <clears throat> е това трудово право. И аз не зная конкретните суми, няма разлика между шофьорите и останалите работници в Польша. Въпроса за а, а, процента происшествия. Извинявайте. 100 правата на шофьора са същите, като тези на работниците в Польша. Какво е работното време в Польша? Дали е същото за шофьорите, както за останалите работници в Польша? дали <clears throat> имат почивка през седмицата или трябва да работят три седмици. Има предвид шофьорите в Польша. Шофьорите в Польша и в Европейския съюз спазват правилата на нашите разпоредби. Питахте за пенсиите. Всичко това се урежда от полското право. Сега не мога да ви дам подробности, тъй като не познавам тази част от е, трудовото право. Maintenant, on va attendre la Commission européenne. Monsieur Lejoie, bonjour. Господин Лежо, три минути, моля. Madame la Présidente, je serai très court. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. пет коментара. Първо разбрах тях да, че трябваше да се консултираме повече при това предложение. Но се налага в един момент да се направи такова предложение. Комисията пое тази отговорност на 31 май, за да може дебата да започне с съвета Европейския парламент, ако има пакет по този пакет имаше много сериозна публична консултация, имаше специална конференция, огромен брой срещи с, с заинтересованите страни. Вторият момент, мисля, че с това ще удовлетворя господин Ван Декамп за дигитализацията. Наистина, дигитализацията е изключително важен момент, не само да се подобри контрол, но и да се на, на намали времето на, за спазването на контрола от страна на, на превозвачите. За това ще преработим регламента за тахографа. Ще въведем електронната товарителница и сме готови да подобрим предложението на комисията, ако се сетите за нещо ново. Ние сме готови да работим с парламент и не виждам защо държавите членки и съвета няма да се съгласат с нашите предложения. Третият въпрос. Разходите за това предложение за сектора ЕЦ са много важни. Това предложение трябва да бъде балансирано и пропорционално. Вътрешния пазар за вътрешния пазар разходите за този сектор са много важни. Много е важно да се, тази цел да се балансира целта за вътрешния пазар. Другата ни цяло е да се подобрят социалните условия и условията на труд за шофьорите. Има един елемент на разходи за сектора. Вижте предложението на Комисията за директивата за командированите работници, която беше дебетирана днес. Предлагаме специфични норми да се адаптират контролните мерки към сухопътния транспорт и високомобилния характер на труда в този сектор. Четвърто, агенцията да. В приложението на комисията няма нищо свързано с такава агенция. Но вие знаете, че председателят Юнкер направи едно съобщение в своето изказване за състоянието на Съюза и каза, че в един момент трябва, трябва да се въведе нещо като европейска агенция по, по труда. Нашите колеги от Генерална дирекция заетост работят по тази агенция и Генерална дирекция мобилност и транспорт участва активно в подготовката на тази идея. В Генерална дирекция мобилност и транспорт смятаме, че агенцията е чудесна възможност и още нещо накрая – евентуално да отговаря на господин Юнг, който попита дали трябва да мислим, че Европейски съюз затруднява транспортния сектор. Тук не става дума за катастрофа. Без Европейския съюз транспорта ще ще бъде регулиран единствено чрез системата от квотите, ще ще да има граници и проверки на границите. Смятаме, че в комисията, че вътрешният пазар е успешна цел, трябва да се запази и вътрешният пазар трябва да върви заедно с силна социална политика. Благодаря. Благодаря, господин Лежева. Благодаря, колеги, за плодотворната дискусия днес. Това ще бъде изключително важно за нашата работа. Много съм доволна, че успяхме да чуем вашето мнение по много важни въпроси. Моля ви да, ръкопляскаме на нашите гости, които отговаряха на въпроси в продължение на повече от 2 часа. И nous continuons puisque demain, dès 9h30... Продължаваме утре в 9 часа Благодаря за вниманието. Сега ще направя пауза от няколко минути, преди да продължим с заседанието на координаторите.